както във връзка с Близки изток, така и по отношение на Европа и другаде. Международното право казва пределно ясно, границите не могат да се променят с военна сила и това е принцип, който Европейския съюз ще защитава последователност. Единството и яснотата е, ни позволиха да отстояваме своето становище в трудна ситуация. В, когато си помисля за Близкия изток, където въобще няма процес, няма, няма, там няма мирен процес. И онова, което аз си представям, когато говоря за Близкия изток, е, казвам, не, да си сложиш е, крака в е, вратата, за да не се затръшне. Това не означава, че вратата е широко отворена и че е започнал мирен процес. Честно казано, да за, за да започне истински международен процес, си има нужда от национален и регионален консенсус по параметрите, по необходимостта от решение две държави. Има нужда от политическа воля от две страни, както и от страна на Вашингтон. За Европейския съюз всичко е ясно. Онова, което трябва да избегнем днес заедно с партньорите в региона, започвайки с арабските страни, Имам предвид по-конкретно Египет, който играе много важна роля в арабския свят и в Газа. И Йордания, който играе важна роля в светите места. Тази тенденция не бива да стане необратима до момент, в който решението две държави стане невъзможно. Да не се стигне до невъзможност за постигане на решение две държави, тогава когато има политическа воля за него. Аз започнах своя мандат а, с посещение в а, региона. Аз казах, че този конфликт може да бъде решен. Продължавам да го вярвам. Международните параметри са ясни. Но без политическа воля на страните, без международен консенсус, какъвто нямаме по тези параметри, не виждам как този процес ще доведе до решение две страни. Европейците знаем, че ако няма решение две държави, няма да има никакво решение. региона го знае, палестинците го знаят. Като приятели на Израел, като приятели на Палестина и на региона, и нека да, да спомена и арабската инициатива. Та са доб... Това е добра основа за преговори. Европейския съюз е убеден, че в интерес на израелците, палестинците и региона да се работи по решението две държави. Искам да го кажа много ясно на тези, които повдигнаха този въпрос. Това решение е от изключително значение и за сигурността на Израел. Ще спра по тази точка до тук и очаквам дебата по следващите точки, господин председател. Благодаря ви много, госпожо Върховен представител. Дебатът приключва. Преминаваме към следващата точка в дневния ред изявление на съвета и комисията и на заместник председателя на комисията и върховен представител на Сизо по въпрос на външните работи и политиката за сигурност за ситуацията в Судан. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Суданците искат промяна. От 4 месеца има демонстрации. Сериозно увеличение има на цената на стоки от първа необходимост, но и за свобода демонстрирате. Судански момичета, облечени в бяло, стоят на покрива на една кола. Те се превърнаха в статуя на свободата за Судан. И ние, европейците, искаме да подкрепим тези въжделения за свобода. Европейците искат суданците да успеят, техния зов за свобода искаме да бъде чут и да доведе до истински промени в една държава, която е претърпяла много. Миналата седмица военните взеха властта и поставиха по домашен арест Албашир. Както знаете, той е осъден от Международния наказателен съд и много пъти искаме да се изпълни заповедта му за задържане. Военните първоначално обявиха двугодишен преходен период под техен контрол тази новина бързо бе оттеглена и от е, протестиращите, и от опозиционните партии. Те поискаха конкретна гаранция за по-бързо е, цивилно решение. Ние подкрепихме това искане, като посочихме, че военният съвет не е правилният отговор на исканията на хората и искаме бързо предаване на властта в цивилни ръце. През последните няколко дни Военните се опитаха да проявят добра воля. Ръководителя на преходния съвет бе променен. Подаде оставка ръководителя на службата за национална сигурност. Това са сигнали, че евентуално може да има възможност за преговори. Но без истински преход кризата в Судан най-вероятно ще продължи. За борба с този вариант трябва да има бърз преход към цивилно правителство с истинска правомощие за вземане на решения. Това ще осигури един мирен, приобщаващ процес. Най-накрая ще се отговори на зова на суданците за политически и економически реформи. Основният приоритет трябва да е протвърдяване на насилието. Приветстваме премахването на вечерния час от деня на преврата и призоваваме всички да се въздържат от провокации и употребяването на сила. Искаме мерки за засилване на доверието, които се предприемат от Преходния военен съвет, като освобождаването на всички политически затворници в Судан. Силите за сигурност трябва да поемат отговорност за злоупотребите, които се случиха през последните месеци. Тези мерки ще създадат среда за смислени преговори между партиите, за да може всички преходния съвет и другите участници да сътрудничат добросъвестно. Много е важно опозицията да стане единна в този важен момент. В заключение искам да спомена, че в нашето изявление от миналата седмица посочваме позицията на председателя на Комисията на Африканския съюз. Днес може само да, се, да подкрепим позицията от съвета за мир и сигурност на Африканския съюз, който иска моментално прехвърляне на властта към цивилно правителство, което да стане през едните 15 дни. И този преходен орган, като бъде създаден, трябва да осигури един преобщаващ процес, при който да се осигурят условията на преход към свободни и прозрачни избори. Като нашите африкански брати и ние искаме прехода да се управлява от цивилни лица. Изцяло подкрепяме искането на Африканския съюз и неговата позиция по въпроса, както и по много други. Ако това не стане, ако прехода не се управлява от цивилни лица, Европейския съюз няма да признае легитимността на преходния военен съвет. В момента, в който се осъществи цивилен преход, ЕС е готов да помогне политически и економически. Благодаря. Благодаря. Госпожо Върховен представител, сега от името на ЕНЕП господин Йохим Целър. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. И ето, че Африка отново е в динамика е, и в Алжир, и в Судан хората протестират и желаят е, е демокрация, желаят мир. Свалиха е, диктаторите но а, е, а, те желаят да се изгради едно демократично общество, опиращо се на ценности и принципи на демокрацията. Това е трудно, естествено, в една държава като Судан, в която ситуацията е твърде е, крехка и непрекъснато динамично се променя. Какво точно е отношението на гражданите, на цивилните към военните и това също не е съвсем ясно. Върховният представител вече изложи своята позиция за ситуацията в Судан. Е, трябва да се подкрепи е, заедно с Африканския съюз е, цивилното население, за да не се случи същото, което стана в Либия. Трябва да се погрижим, за да защитим правата на автономия на мълчинствата. Благодаря. За социалисти и демократи ще говори господин Салам. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител. Очакваме промени, за които настояват суданските граждани под ръководството на жени и някои части на обществото, които представляват способността на тази страна да тръгне напред ситуацията, която съществува от 30 години насам, авторитарно правителство съвпада с сериозна хуманитарна криза. 7 милиона души са изправени пред опасността от глад. И има 2 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион бежанци от съседните страни в контекст, в който Сомалия, Джибути, Еритрея е, са източници на най-сериозната хуманитарна криза. 18 милиона души е, са крайно нуждаещи се и това са хората, на които трябва да помогнем чрез хуманитарна помощ, но най-вече като положим усилия за стабилен режим и мир. Нашата група подкрепя позицията на върховния представител за подкрепа на мирния преход, да не се признава военния съвет и на Албашир да му се потърси отговорност от Международния съд и като се подпомогнат лекарите и други хуманитарни служители. Благодаря, Енрике. От името на групата АОД думата има госпожа Хаке. Уважаеми колеги, в Судан средната възраст е 19 години и младеща надигна своя глас с момичета като Ала Сала, за която споменахте. Те успяха да направят това, което международната общност не успя – изгонването на Албашир, диктатор, който се издирва от Международен наказателен съд за престъпление срещу човечеството, срещу суданския народ. Нека събитията в Судан да ни напомнят, че репресиите не могат да продължат вечно. И на второ място, отношенията с диктатори за краткосрочен интерес като управление на миграцията е лош вариант в ущърп на младежите на африканския континент. И на трето място, преходът е много труден, макар и да е изпълнен с надежди. Институциите, демократичните движения, гражданските общества много често не успяват. За да се избегне повторението на либийския сценарий трябва да инвестираме в демокрацията и мира, да попречим на въоръжените групировки, военните да заемат изпразненото място. Сама Али каза пред Нью Йорк Таймс, че са отрязали главата, но тялото е още живо. Тъй като това е последният ми дебат, Искам да благодаря за всичко, което сте направили, госпожо Върховен представител. Нуждаем се една по-силна Европа, повече отколкото от преди 5 години и ви желая всичко най-хубаво. Благодаря от името на Гуе Вържия. Много се колебаех какво точно да кажа по време на този дебат. Нашата група настоя за този дебат, за да изразим своята солидарност към хилядите суданци, които демонстрират мирно от 19 декември, независимо от репресиите, арестите и смъртни случаи. Аз имах възможността да осъдя тук взаимоотношенията между Европейския съюз и Омар Албашир. Но нека не съдим миналото, трябва да говорим за бъдещето. Затова Европейския съюз трябва не просто да настоява за гражданско правителство, трябва да положи усилия за създаване на преходно правителство само военното правителство не се признава. Признава го само е, Русия и още една-две страни. трябва да се потърси отговорност за всички, които са извършили престъпления срещу човечеството. Вие можете да го направите можете да помогнете на гражданите. Нека това всичко не е само дворцов преврат. Трябва да се осигури стабилност. Благодаря. Госпожа Нина Гил има думата. Благодаря, господин председател. Ние знаем, че настъпиха драматични промени в Судан през последните седмици. Албашир след толкова много години бе свален от военните. Политическата опозиция обаче е блокирана от много години гражданите и най-вече жените е, са устойчиви, те са много твърди и, и е, настояват за истински промени. Е, те е, имат съмнение по отношение на военния режим и неговите способности и възможности да е, организират и проведат прозрачни и честни избори. Европейския съюз трябва да подкрепи исканията на протестиращите и бързо да поиска управляващият в момента военен съвет да изпълни задълженията си по отношение на демократичните искания на протестиращите. Ние знаем, че е, са необходими политически и економически реформи в Судан, госпожо е, Могерини. Какъв е механизмът, който вие ще предложите за е, установяване на демокрация в по-кратки срокове? и ще можем ли е, да е, е, направим нещо, така че ESB и а, Френската банка Париба а, да могат да отпуснат необходимите средства, за да подкрепим възстановяването на Судан. Спазени ли са всички тези демократични принципи, за които ние настояваме? Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Нотис Мариас. Е- Благодаря, господин председател. Неколкократно сме обсъждали положението в Судан. И напоследък всички заклеймиха политиката на Албашир и поискаха мерки от страна на ЕСА за прекратяване на това положение за спиране на атаките срещу правата на човека, свобода за Судан. Това бяха исканията и както се случва, обикновено хората дадоха отговор на въпроса с демонстрации и успяха да изгонят Албашир. Но силите на Решима и други все още са на власт. Обявено е военно положение. Военното правителство не може да помогне на страната по пътя към демокрацията. То не може да остане. Трябва да упражним максимален натиск от страна на Европейския съюз за провеждането на демократични избори, за намиране на решение на тежките политически проблеми и за още по-тежкото социално положение и хуманитарната криза в региона. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Касталдо. Благодаря, господин председател. След 30 години Судан се готви да обърне страницата. Невъзможно, невъзможното е на път да стане възможно. Е е падането, падането на Башир не спря гражданите. Гражданите се вдигнаха на бунт. Твърде голяма е, е, силата на възмущението от режима на Башир. Протестите няма да спрат, е, докато не бъдат удовлетворени легитимните очаквания на опозицията е, пред цивилно правителство и търсене на отговорност от представителите на бившия режим. Приветствам подхода на върховния представител и имаме нужда от тези реформи, от които обществото има нужда. За тази цел обаче е нужно да се прехвърли властта на гражданско правителство. Европа трябва да помогне този преход да бъде мирен. Не можем да допуснем признаването на военно правителство. Не можем да допуснем проливането на още невинна кръв. Благодаря, господин Пауло Рубик. Благодаря, господин председател. В Судан струва ми се е важно да постигнем целите на устойчиво развитие. Най-вече втората цел сигурно прехранване на населението, чиста вода, пречистване на отпадните води. Една голяма част от епидемиите, които се ширят там, се дължат именно на липсата на храна и на е, замърсените води. И естествено и цел номер 7 е, устойчива енергия, малки и средни предприятия. Те се нуждаят от подкрепа, за да има стабилност в Судан. Това са неща, за които Европа може да помогне. Благодаря ви. Благодаря, господин Рюбих. А сега отново се превръщ... обръщам към госпожа Могерини, върховен представител. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за категоричната подкрепа на нашата позиция и нашата дейност. Ще отговоря на един конкретен въпрос, зададен за стратегията и съюзите, които планираме или вече изграждаме, за да постигнем преход към цивилно правителство и свободни и демократични избори. Както казах в началното си изказване, както винаги, когато имаме сближаване на позициите, което често се случва, Основната ни точка за контакт тук е Африканския съюз и аз визирах ясната позиция на този съюз по въпроса, която е от особено значение според мен, особено и на фона на това, което казаха други колеги, а именно, че промените в Судан са част от един по-общ процес. Има смесеца от надежди и предизвикателства в целия регион по Африканския рок. Има ветрове на промяната, които духат и от други държави и мисля, че това е възможност за започване на преговори с е, Етиопия, Еритрея, но има и сериозни предизвикателства гледна точка на сигурността и хуманитарното положение в региона. И така, нашата роля е с пълната подкрепа на парламента за комисията и за съвета е да подпомогнем демократичния преход – да се стигне до намирането на гражданско решение, да работим заедно с Африканския съюз и държавите от региона, за да се изпълни това и младежите, особено суданските момичета, се надявам, че ще установят, че са реализирани техните надежди при прехода. Но всеки един преход е труден, той носи и възможности, рискови предизвикателства също времено. Лично аз искам да изкажа благодарност на колегите, които при последните си изказвания на това пленарно заседание ми благодариха. Искам и аз да им кажа, че за мен бе удоволствие да работя с парламента и с тези колеги най-вече, които участват във въпросите, свързани с външната политика и сигурността. Ще бъда с вас до гласуването в четвъртък, до последното заседание. Надявам се, че ще имаме и други възможности да се сбогуваме и да си благодарим за доброто сътрудничество през изминалите пет години. Благодаря. Благодаря, госпожо Върховен представител. И ние много ви благодарим за работата. Благодаря ви за сътрудничеството с нас. Приключваме този дебат и преминаваме към изявление на съвета и на комисията относно защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността. Искам да приветствам с добре дошла министъра и комисария Кинг. Ще бъда председател по време на тази част от заседанието. Темата ми е много при сърце, тъй като се занимавам с нея като член на бюрото. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Следващият месец ще се проведат европейски избори в една много сложна политическа ситуация. Масови дезинформационни кампании, опити за създаване на пречки за е, е, включително и е, подкопаване на някои от нашите основни принципни положения, всъщност са насочени срещу демократичното общество във всички държави членки ще се проведат изборите през периода от 23 до 26. Естествено, всички те са особено така, чувствителна цел на е, кибератеките. И е възможно една атака в една държава член да предизвика ефекта на домино в е, другите държави членки, което ще дискредитира европейските институции, Европейския съюз като цяло. Изключително важен период за нашите национални компетентни органи повече от 50 е, национални, местни и общи избори ще се из проведат е, съвместно с европейските избори през е, края на май. Приоритетът на председателството е да насочи и а, е, засили действията за защита на неприкосновеността на изборите за а, Европейски парламент. Ще трябва при всички положения да се подготвим за адекватен отговор на евентуални кибератаки. Много важна е тази тема за нас. Тя е приоритетна е, и в дневния ред на Европейския е, съвет е, следващия месец. Много важна е дейността на европейските институции в това отношение. Те ще допълват действията на националните компетентни органи много важно е да защитим честните и демократични избори от атаки. Трябва да имаме предвид и възможностите за атакуване на платформите в интернет. През феврари 2019 година съветът прие заключения за свободни, честни, демократични избори. Включено е законодателно предложение за промяна на регламента за политическите партии. Нещо, което вече е факт, защото с законодателите го приеха. В този е, регламент има и текстове е, относно дезинформацията. Много е, голямо значение ще е, имат действията срещу злоупотребите, срещу изкривяването на вота на избирателите. Необходим е съгласуван подход, за да защитим е, изборите за Европейски парламент от е, е, кибератаки, от вътрешността е, на Европейския съюз и извън Европейският съюз. Всички компетентни органи, всички актьори и заинтересовани страни трябва да бъдат мобилизирани и действително всички усилия бяха положени, за да започне да действа новия регламент и текстовете, които са предвидени в него, да започнат да се изпълняват. Много важно е бързо да се със... заработят системите за а, а, ранно предупреждение в случаите на дезинформация и същевременно да заработят и всички тези структури и а, механизми, които сме създали във връзка с демократичните а, принципи на Европейския съюз, да а, се започнат и действия за предотвратяване на а, възможността да се въздейства върху а, хора, които а, са по-уязвими, които а, не са наясно с избирателния процес, а, така че кампаниите за информиране вървят с пълна сила. Много а, важно е да се предприемат ефективни действия срещу заплахите за киберсигурността през 2019 година. Им направихме и тест преди две седмици в помещенията на парламента в Брюксел и знаем, че когато се е, провеждат и е, е, електронни избори съвместно, наред с традиционните избори, съществуват още по-големи опасности. Много важно е да противодействаме на дезинформацията и председателството се опита да картографира слабите места на национално равнище, за да се посочат онези слаби е, точки на територията на националните държави, които са особено потътливи е, на дезинформация и е, заплахи за неприкосновеността на изборите. През юни 2019 Европейският съвет ще направи обобщение на информацията за провеждане на изборите. Благодаря ви. Благодаря. А сега, господин комисар, поздравявам ви много сърдечно и веднага ви давам думата. Господин Кинг. Господин председател, госпожи и господа депутати, депутатът е действително навременен. Престоят е, европейски избори и сега сме на финалната права, така да се каже, по отношение на мерки за тяхната сигурност. Какво предприехме? Чухме вече за някои от дейностите. Кратко обобщение. През последните 6 месеца събрахме представители на избирателните комисии на държавите членки, експерти по национална сигурност и киберсигурност в мрежа за сигурност на изборите. Целта беше да обменим опит за осигуряване на изборите. Създадахме система за бързо предупреждение, с бързото откриване и координиране на кампании за борба срещу дезинформация. Работихме с парламента, за да, освет, за да има по-висока осведоменост за необходимостта от устойчивост на избирателните системи. Организирахме семинар в парламента с тази цел. В началото на този месец проведахме една симулация заедно с парламента, държавите членки Агенцията за е, кибернетична сигурност, за да видим е, доколко надежна е киберсигурността. Е, този семинар беше открит от заместник председателя Виланд. Големите платформи се подписаха под кодекса за практика. Той е свързан с плана за действие за борба срещу дезинформация. По кодекса и плана за действие платформите представят месечни доклади за противодействие на дезинформация от особено политическата. Действително има напредък, но тези доклади не са регулярни и в някои области усилията са недостатъчни. Постигнате известен напредък в прозрачността и в политическите реклами, но платформите трябва да подобрят дейността за проверка на фактите ние не искаме платформите да сами да се оценяват. Искаме повече действия срещу фалшивите акаунти и ботове. Искаме по-решителни действия, например пилотната програма за инициативата проверка на фактите, за която много настоява гражданското общество. Получихме последния доклад от платформите е, за месец март и ще публикуваме оценката на тези доклади през следващите дни. В известен смисъл това е така да се каже, последният а, е, напад, напън преди е, изборите. На пръв поглед, последните доклади говорят за постигнат допълнителен напредък, особено по отношение на прозрачността на политическите реклами. И остават обаче и нерешени проблеми. Накрая нека да кажа, че държ... екипите за компютърна реакция ще се съберат на, за втори семинар в средата на май. Това ще бъде последна възможност да видим е, доколко надежни са киберсистемите ни. Има един въпрос, който искам да спомена във връзка с платформите, по-конкретно Фейсбук. Facebook Става дума за решението на Фейсбук да не разрешава трансгранични политически реклами. Знам, че това доведе до множество въпросителни в парламента. Както каза председателя Юнкер в писмо за господин Таяни. Това е решение на Фейсбук. Кодекса за добро поведение не определя дали платформите да дават, да допускат трансгранични реклами. Платформите са тези, които трябва да вземат решението и решението, което е, са взели тълкуването, което са направили за спазване на националните избирателни правомощия, са свързани с способността на европейските органи и партии да водят ефективна комуникация в предизборния период. Обсъдихме този въпрос на председателски съвет миналата седмица и се радвам, че генералният секретар на парламента на, съв... и на... на съвета и на комисията изпратиха писмо на Фейсбук, в което излагат много ясно нашите безпокойства и настояват Фейсбук да преразгледа своя подход в спешен порядък. Ще имаме възможност да повдигнем а, своите въпроси към Фейсбук а, на среща с тях. въпросът за сигурността при изборите няма да изчезне след изборите. Както чухме, изборите предстоят и в действителност, горе-долу, всяка седмица някъде в Европа има избори и ние трябва да засилим своите усилия, за да защитим неприкосновение на изборите в цифровата ера. Това е тема, която ще бъде поставена на вниманието на съвета през юни, когато ще се направи обобщение на резултатите от изборите, ще се формулират, ще се извлекат полки и ще се формулира стратегия за в бъдеще. И в зависимост от събитията до края на май, аз мисля, че ние би трябвало да си поговорим за това какво да предприемем, как да анализираме случилото се и какво да предприем за в бъдеще. Също така трябва отново да огледаме кодекса за добра практика и може би да предвидим допълнителни мерки за прозрачност на онлайн платформите. Очаквам днешния дебат. Предизвикателството не е само за следващи няколко седмици. Това не е предизвикателство, което ще изчезне. Ние трябва да продължим да настояваме за незабавни действия. Трябва обаче да гледаме и с по-далечен прицел след изборите, за да може нашият подход да е максимално надежден. Председателят от името на НП думата има госпожа Хюбнер. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря и на съвета и на комисията за категоричен ангажимент. Както видяхме ние тук в тяхното изказване, изборите са много важен елемент от демокрацията и компрометирането им може да доведе до загуба на доверие в избирателната система, в демократичните процеси. Европейските лидери се притесняват все повече и повече от всички аспекти на сигурността на изборите. Според едно проучване на Евробарометър, 61% от хората се притесняват от евентуалното манипулиране на европейските избори с кибертехники. Борбата срещу киберзаплахата и осигуряването на безопасна киберсреда изисква един общо обществен подход и международно сътрудничество. В тази връзка изменението в Европейския регламент за статута и финансирането на европейските политически партии и фундации с цел опазване на изборния процес от онлайн дезинформация, която се основава на злоупотреба с лични данни на гласоподаватели и предвиждането на финансови санкции за партии и фундации, които нарушават нарочно правилата в опит да повлият върху резултата от европейските избори, както и действията на комисията за изграждане на по-голяма киберсигурност в Европа, за подпомагане и информираност на ниво държави членки. Всичко това може да помогне на гражданите да направят своя политически избор в една справедлива, сигурна и прозрачна изборна среда. Благодаря за социалистите и демократите Клод Мораес. Благодаря, господин председател. Приветствам мерките, които комисията е взела в връзка с предстоящите избори. Ние знаем, че има опити за, за посегателства върху неприкосновеността на изборите и е, те са правени и най-вероятно ще се правят и за напред. Естествено, трябва да се подсигурим, да се защитим надлежно. Е, е, и е, 60 е, милиона е, всъщност са е, тези, които се ползват от платформите, така че това е един много важен източник и на информация, но и на дезинформация и би трябвало да направим всичко възможно, за да предотвратим евентуални атаки и дезинформация и офлайн, и онлайн, естествено съществуват заплахи онлайн. Трябва най-вече да държим на отчетността на докладването, на контрола, за да предпазим електоралния процес от всякакво вмешателство. При всички положения трябва да не допускаме използване на интернет за целите на дезинформацията и атаките. Офлайн, естествено, има много неща, които трябва да се направят и които са по-известни във връзка с надлежна проверка на избирателите на базата на документи за идентичност, подсигуряване на достатъчно бюлетини, недопускане на вмешателство и влияене по време на избирателния процес. Правата на гражданите е, трябва да бъдат защитени, особено когато става дума за целенасочени атаки и целенасочена дезинформация, трябва да бъдем особено бдителни и безкомпромисни. Китай, САЩ, Европейския съюз, е, е, да, знаем какви са опасностите, знаем какви как са опитите за вмешателство. Ние сме от Европейския съюз, ние трябва да се защитим надлежно срещу всякакви опити за вмешателство. Господин Етерич желая да ви зададе въпрос по процедурата си на карта. Желаете ли, господин Мораес, да приемете тази, е, този въпрос? Да, моля, задайте въпроса си. Благодаря, е, Клод. Е, аз знае, че ти си разумен човек. Ако правилно се ориентирам, е, съществува опасност целият инструментариум, с който разполагаме, да се използва и на най-високо държавно равнище, за да се насочва гласа на избирателя в една или друга посока, което в крайна сметка също е един вид вмешателство. Ние в момента не говорим за това как крайна сметка въздействат е, словата и речите или посланията на политиците. Ние говорим за това как можем да запазим автентичността на вота, как можем да запазим неприкосновеността на изборите. А инак свободата на словото, естествено, това е право на всеки. Това е принцип, който ние винаги сме спазвали и той няма да бъде засегнат и по време на изборите. Госпожа Форчига има думата. Информационните технологии се, използ... се, се използват от Русия срещу Запада от доста време насам, това число и по време на избори. С каква цел? Да се подкопае доверието в демокрацията, да се задълбочат и изострят съществуващите различия, да се обърка истината и да се създадат настроения, които са изгодни за Русия. Днес приключихме с. Днес в Държавната дума приключи третото четене за отделяне на руския интернет от останалите мрежи. С каква цел? Ние трябва да разберем това, това е в, както в наша сигурност, така и в интерес на руския народ. Благодаря от името на групата АОД, господин Павел Теличка. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър, господин комисар. Няма да повтарям това, което казахте, защото много от това, което се каза е действителност и мога да се присъединя към него. Можем да кажем, че е постигнат напредък, можем да кажем, както каже и комисаря, че все още предстои допълнителна работа. Но за да избегна повторението, искам да посоча, че определено всичко, което се каза, е съвсем основателно и все още има много работа. Има други аспекти, за които не трябва да забравяме. Искам да направя паралел с скорошните преговори по акта за киберсигурност, защото в крайна сметка изборите са много важни, но здравето и живота на хората също са много важни. Госпожо министър, това, което казахте преди малко е основателно, но не виждам подкрепа в редица държави членки на тази идея. Не виждам редица държави членки на различни нива да отчитат факта, че сме изправени пред заплахата, за която споменаха колегите. Било то дали става въпрос за европейски или други избори, за животи или безопасност. Даже в Европейски съюз има троянски коне. Това е действителността. Можем да кажем, че макар и да успяхме да постигнем напредък в законодателен план и по отношение на всичко, което казахте за сигурността, и европейските избори. Както знае комисията, защото проведох с нея един дебат наскоро, нуждаем се от една истинска промяна в нагласите, защото това е действителността. Изправени сме пред една война срещу нас, която не се води с оръжие, но с нещо, което е не по-малко опасно от тях. Ако не отчетем този факт, ако не следваме един последователен подход, който да не въжи само преди избори, ние ще бъдем ударени, уязвими, ще претърпим щети. Благодаря. От името на ГУЕ Мариса Матиас. Благодаря, господин председател. Проблемът е много комплексен. Неверни новини, е, вмешателство в избирателния процес, е, киберсигурност, е, е, естествено, е, е, това не е всичко. Има и някои други аспекти. Правото на информация, защита на журналистите и свободата на словото. Естествено, всичко това играе огромна роля и в рамките на мрежите съществува реална опасност от дезинформация. Да, много често така се говори с вълдушевление за Цукерберг, за това колко голямо внимание той обръща на личната сфера и така нататък и се забравя всичко това, което в крайна сметка е в нарушение на принципите за защита на личното пространство Нуждаем се от е, цифровиво обучение и защита на журналистите. Благодаря. Господин Клаус Бихнер за зелените. Благодаря. Е, когато става дума за защита на нашите честни, е, свободни, демократични избори в цифровата ера, то по отношение на законодателството ние сме съвсем в началото. За съжаление, реакцията ни винаги е закъсняла, но ние се опитваме. Това трябва да кажем. За наша чест го правим. Комисията е взела редица мерки и въпреки всичко аз виждам проблем. Нуждаем се от повече усилия, за да възпрем опитите от други страни извън Европейския съюз. Правната уредба в Европейския съюз на практика се блокира в съвета. Това означава, че враждебни на Европейския съюз сили могат по всяко време да въздействат неблагоприятно на нашето законодателство и в крайна сметка и на нашето свободно право да гласуваме. Моля ви да спрете блокажа. Господин Етерич има думата сега. Благодаря ви. И така. Значи трябва да се пазем от злите руснаци, които контролират интернет, които изпращат дезинформация, които собственоръчно са предрешили Брексит. Само, че въобще не се притесняваме от факта, че това би могло да доведе до цензура и контрол върху свободата на словото. Говорим за властта, за властта върху медиите е, и, е безпредседентна. Ми вземете за пример BBC. Те са дълбоко пристрастни в полза на държавата. Всъщност, тук става дума за нещо много опасно. Разбира се, Фейсбук и други социални медии трябва да премахнат ботове и така нататък. Само, че ако дадете, само, че ако осигурите правомощия за преследване, кой ги използва? Представете си, една дясноцентристка, прокапиталистическо, зелено лоби взе контрол, вземе контрол върху Европейския съюз. Просто представете си го и ако изведнъж започнат да преследват свободата на словото, как ще се чувствате? Не смятате ли, че трябва да дадем възможност на хората свободно да изразяват мнението си? Непрекъснато се говори за свобода тук. Е, кое е по-важно от свободата на изразяването и свободата на словото? Според мен няма нищо по-велико и и едва ли има някой в тази зала, който би не се съгласил с мен. Аз обаче съм готов да застана на барикадите, за да защитя онези, които искат а, да упражнят правото си на свободно слово. Въпрос от господин Теличка. Благодаря за това, че приехте да отговорите на въпрос. Напълно съм съгласен с вас за свободата на изразяването, само че в коментарите ви не чух загриженост и притеснение от евентуални кибератаки от изток или другаде с цел намеса в европейските избори. И това притеснява ли ви и ако да, по какъв друг начин ще а, намалите този риск до минимум? Благодаря за този въпрос. Много добре е формулиран, да. Споделям а, тази загриженост. Не искам никой фактор да пречи на изборите. Само, че ако трябва да избирам между риска, живота е пълно с рискове. Ако риск, а, и така, ако изборът е между риск хората свободно изразяват мнението си и риск от тоталитаризъм, аз ще избера риска свързан с свободното слово. Да, съгласен съм, че трябва да положим максимални усилия да не допуснем чужди субекти да се намесват в изборите. Благодаря. От името на СПД господин Батън има думата. Няма го, за това преминаваме към Жан-Мари Люпен. Господин председател, дами и господа, преди 25 години Митеран лансира една формула. Национализма е война. Във всъщност, при войните националните армии се сблъскват. Конфликтите не могат да бъдат приписани на един или друг национализъм. Това е един демографски феномен. Инвазията на нашата територия е сериозна опасност върху, за нашата независимост, нашата свобода и даже нашия живот. Наш дълг е да се справим с нея, с целият наличен инструментариум, за да я победим. Ала Европейския съюз днес е една осмирителна риза, която поставя граници върху нациите и прече на мобилизацията, от която има въбиваща нужда повече от всякога. Каквото и да мислят федералистите, няма европейски обединени щати. Тази зала има избраници от европейските нации. Те дават моралната и политическа рамка на всички страни в държавите, на, на всички страни по света. Нациите са най-естествената и ефикасна рамка за защита на хората. Така се прокарва и любовта към родината, към самия себе си. Това е и гаранция за идните поколения. От друга страна, има една европейска цивилизация и тя изисква тясно сътрудничество между нациите по целия континент. Населението в глобален свят бележи сериозен ръст през последните 50 години и това отключи феномена миграция. който застрашава да потопи европейския континент и северното полукълбо, където има демографски дефицит. световната бедност ни изкарва Европа като Елдорадо за мигрантите и на фона на тези притеснения Европа се оказва безпомощна. Даже тя пречи на националните усилия, които трябва да мобилизират хората, които я съставляват. Уважаеми депутати, идните поколения ще ви прокълнат за това, че оставате слепи, безмолвни и глухи. Благодаря.